разглеждането на проекта доклада. Не виждам възражения и за това ще се обърня, обърна към докладчика госпожа Форд, компетентен докладчик. Ще я помоля да ни представи своя проекто доклад. Имате думата. Много благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че ни запознахте накратко с обстановката. Аз бих искала да изразя своята тревога и възмущение в момента, че няма представител представител на Комисията по околна среда, която да се обърнал към мен с нощи. Е, късно вечерта е, ми се обадих. Разбира се, аз се опитвам да работя съвместно с тях, да се свържа с тях, защото е изключително важно да работим съвместно. Те имат мандат по различни законодателни актове, особено свързаните с отговорността и тези нормативни актове трябва отново да бъдат преразгледани и те трябва да поемат своята отговорност в рамките на своя мандат. Това първо. По-нататък, поканени са и бяха поканени на изслушването във вторник, благодаря на членовете на нашата комисия, които успяха да присъстват. Е, един от докладчиците в сянка от околна среда присъстваше. Необходимо е да работим по-нататък и да включваме всички е, максимален брой депутати и не само членовете на нашата комисия би трябвало да работят по тази много важна тема. Първо, безопасността, свързано с е, добива на нефт и газ. Това е много важно, но да не забравяме и бедствието, което се служи в, в случай в Мексиканския залив много различни представители на промишлеността ми описваха тази трагедия като наистина а, адска ситуация. Имаше много голям проблем, свързан както с техниката, така и с служителите, процедурите и процесите както и арогантното отношение към безопасността, както на компанията, така и на регулаторите, така и на е, мързеливия е, законодател, ако мога така да кажа. На изслушването във вторник стана ясно, че има възможност както промишлеността, така и регулаторите и законодаторите да направим необходимото, за да предотвратим бъдещи подобни трагедии. Необходимо е да се разгледат всички възможности, включително и в Северно море, както и а, въпросът свързан с подхоба обосновка на безопасността, която аз предлагам. Така че, ако се използват режима и нормативната база, която в момента е приложима и добавим опита на наистина много опитен регулатор, тогава наистина може би ще бъдем защитани. Затова предлагам да се използва добрата практика на някои от държавите членки и тя да бъде приложена в дейността на останалите. Едно от нещата, на които винаги се спирам, е необходимостта от независими прегледи на трети независими страни в целия процес, включително и в процеса на планиране. Отново някои държави членки прилагат този подход, други не, но трябва да се наложи добрата практика на всички. Във вторник след обед бях поканена е, от комисията да се срещна с е, форума на Северно море, което включва редица с държави, включително и от Средоземноморието. Имаше представители на Италия, на Малта и на, дори на Франция. И в проекто доклада се включва именно това предложение да се обменя текуща информация между всички регулатори с цел прилагане на най-добрата практика навсякъде, включително и в Средиземноморието, не само в Северно море. Сега колегите, които създават а, а, орган, за Средиземноморието би трябвало да имат предвид това вече виждаме, че има и напредък в този аспект. Първия приоритет, разбира се, трябва да бъде предотвратяване на бедствия. Две неща ме тревожат. И това беше представено а, и на съвета на докладчиците, и на председателите на комисиите, и оттам на председателски съвет а именно механизма за гражданска защита в Европейския съюз. Казва се, че той трябва да бъде укрепен в контекста на цялостния капацитет за предотвратяване и борба с бедствията в Европейския съюз. Тук се разглежда именно капацитета за реакция, но няма елемента на превентивни действия и Наистина, какво правим тук? Мисля, че се подваждаме, като се опитваме да прехвърлим превентивната действие, превентивните действия в някаква друга посока. Превентивната дейност е всеобхватна и трябва наистина холистично да обхване всички аспекти на промишлеността, както и отговорностите, които те трябва да поемат всички участници, регулаторите в това число, за да може наистина да се предотвратят бъдещи подобни подобни трагедии. Този холистичен подход е необходим и има начин по който може да се подобри капацитета за реакция предвид случилото се в Мексиканския залив. Там много бавно се действаше. И наистина необходимо е да има повече съоръжение за овладяване на евентуален теч в Северно море или избликване на платформа или кладенец и след като искането от тях е ясно и отправено, мисля, че следва да ги подкрепим. По-нататък, Европейската агенция за морска безопасност има призив към тях да играе все по-голяма роля в а, случай, че има разлив в морето. Необходимо е да разширят своите, своята роля. Не е толкова лесно обаче, така както изглежда, когато слушаме тези предложения. Във вторник осъзнах, че а, е, капацитета им изисква а, е, бъдещо разрастване и укрепване, но имат опит и има и консенсус че може да се подходи по по-координиран начин, за да може наистина да се откликне много по-бързо в случай на происшествие. Освен това, във вторник стана ясно, че един разлив, например затворено море, като Черно море, последиците могат да бъдат много-много по-големи, така че реакцията в такъв случай ще бъде от ключово значение, особено имайки предвид голямото количество действия, които, действия, които ще се предприемат в тези води също така и, и по отношение на североафриканския бряг и крайбрежните води там. Необходимо е всички тези аспекти да бъдат обхванати а, под надзор на Европейския съюз и мисля, че това ще бъде в полза на всички. Радвам се, че има увеличаващ се консенсус по отношение на увеличаване на споделянето на информация като процес – защото безопасността не е частна собственост на никой и това е нещо много важно за промишлеността. Когато те споделят информация, но, но само с националния си е, регулатор е, по неформален начин и е, без ясен мандат. Мисля, че непрекъснато до докладване не само на европейско ниво, но и на световно ниво е изключително важно, за да може всички участници в този процес да научават практиката на своите колеги максимално бързо. По отношение на отговорностите – Комисията околна среда, както вече казах, отговаряше по този въпрос и до сега, а също така и директивата за морска стратегия. Споменават се е, тези, тази директива, както и друга директива и други нормативни документи, необходимо е наистина преразглеждането да се предотвратят и избегнат пропуските в нормативната рамка. Необходимо е да следваме решението на комисията там, където разбира се имат мандат. Така че, първо, необходимо е да има режим за безопасност, базиран на добрата практика и укрепване на тази практика и развиване, да има споделяне на информация посредством регулаторите които също да използват добрата практика. Освен това, необходимо е да има най-доброто възможно оборудване, което би предотвратило бъдещо бедствие – Необходимо е да има съоръжение за хващане и спиране на течовете и разбира се, изключително голямо значение отново е споделянето на информация. Зная, че много неща ще бъдат добавени е, с измененията. Благодаря на колегите за всички направени предложения за изменения. И мисля, че Питер Скинер трябва да се качва на самолет. Скоро може би ще го помолим да вземе думата. Oh, благодаря ви. Благодаря за отлично свършената работа. Давам думата на колегата, поискал а, думата. Много благодаря. Изслушах се интерес изказването на докладчика и много благодаря както на нея, така и на докладчиците в сянка за сътрудничеството. Както виждате, този вид подход е много полезен. Изключително интересно беше е, е, е, изслушването, както и интересните заключения, до които стигнахме. Има много от какво да се получим, не само катастрофата в Мексиканския залив, но тъй като не може да се позволи това самодоволно отношение на, на бизнеса и промишлеността в този отрасъл. Необходимо е наистина да се използва всичко максимално, за да се даде възможност да се реагира адекватно. Виждаме, че рисковете стават все повече и повече поради отговорностите по отношение на разпоредбите в околна среда, различните практики и процедури. Всичко това трябва да се има предвид. Компаниите чувстват известна е, чувствителност, защото става въпрос за милиони. Разбираме всичко това, но е необходимо да се намаляват максимално щетите и евентуалните е, последици за гражданите и околна среда. Е, по въпроса за платформите в открито море, информацията, дискретността, както знаете, е, има ограничения по отношение капацитета веднага да се намесват е, при случаи на бедствие. Знаете, че в е, Северно море Обстановката е изключително тежка, природата и климата там е изключително суров. Черно море, Средиземноморието също са области, където, които ни тревожат и ние ще се опитаме наистина да създадем максимални а, възможности за координация и а, контрол в целия Европейски съюз, защото изглежда в момента обстановката е доста разнообразна и а, доста разнопосочна. Освен това, така наречените а, системи и съоръжения за спиране на разлив е изключително важен аспект, който ние трябва да имаме предвид. Знаем какво се случи в Мексико. Трябваше да се чака да се построи това съоръжение, да се създаде, след това да се пренесе до Мексиканския залив. Всичко това отне почти два месеца. А ние в никакъв случай не искаме и два дена да, да, да изчакаме. Знаем, че и гражданите не биха желали, ако се случи подобно нещо. А, мисля, че трябва да окажем натиск именно посредством на този доклад по отношение на оборудването. Освен това е необходимо да има а, оповестяване на информацията, да видим къде има проблеми. Знаем, че в момента а, съществуват не много възможности, а само една възможност за създаване на подобен капак или тапа, така че е необходимо да се вложат много усилия в изграждането на необходимото оборудване навременно, а също така да може то навременно да бъде и доставено, което е изключително важно. Освен това, трябва да, да сме наясно какви са проблемите, които съществуват и от гледна точка на регулаторите, така че да не стоят нещата едностранно само разглеждани. По отношение на а, регламентите, разбираме, че няма, а, да няма припокриване, да няма противоречие, това е също нещо, което е много важно, за да не се избере подхода на най-малкия общ знаменател, когато става въпрос за платформи и добив в открито море. Необходимо е да се гарантира да няма конфликти, да има ясна реакция. Европейската агенция за морска безопасност. Да, Необходимо е и трябва да играе своята роля. По отношение на разходите също е необходимо да е, е ясно е, как се разпределят отговорностите. Е, положенията на Норвегия, например, за мен също е нещо важно. Много внимателно трябва да подходим относно това как се развиват и проблемите, свързани с замърсяване на околната среда и сътрудничеството. В нашата политическа група наистина изключително внимателно следим този въпрос и радваме се на съществуващото сътрудничество и бъдеща работа с докладчика. Благодаря. Благодаря. Госпожа Кавалио. Благодаря. Благодаря на Вики Форвард за добрия доклад. Благодаря също така за начина по който тя ръководи тази дейност. Благодаря на докладчиците в Сянка. Четири коментари имам към доклада които вече са дискутирани с докладчиците. Първо, докладът основно се занимава с нефта, но ние трябва да говорим и за газ също така, защото знаем става въпрос за нефт и газ, трябва да има препратка към газа. На второ място. Докладът се фокусира върху ролята на държавите членки. Липсва европейското ниво. За съжаление, когато се случват тези големи безбедствия, нямат граници. Те, следователно, нужно е да има и по-добра координация на европейско ниво. Ролята на Европейската комисия, на съществуващите европейски агенции трябва да бъдат по-добре стиковани. Необходимо е обмен на информация относно добрите практики, прозрачност и информация на европейско ниво. И ние трябва да разгледаме, например, е, нещата и в авиацията. Там може да се дадат примери за добра координация на европейско ниво. Има известна прилика между двете обстановки и а, много добре се работи в авиационното дело по отношение на координациите и трябва да извлечем добрите полки от там. На трето място – Подчертава се ролята на промишлеността. В повечето от случаите подкрепяме ролята на промишлеността, но когато става въпрос за регулиране за поставане на ясни стандарти и координации, тук вече е ролята на държавите членки, европейското ниво и Европейската комисия. Съгласна съм, че промишлеността трябва да носи основната отговорност по отношение на въпроса за отговорността и финансирането. Но по отношение на координирането на реакция при а, бедствие, тук вече роля трябва да има а, обществения сектор. Тук имаме ясно разделение между публичното и частното и ролята на а, публичния сектор. На последно четвърто място. Докладът е насочен към територията на Северно море и ясно е защо много опит има по отношение на форума за е, Северно море и сега вече предизвикателството е как добрите практики, опита, който е натрупан и е, законодателството може да бъде насочено и към Средиземноморието, е, както и към Черно море. Отново, не трябва да се ограничим само с е, европейския регион. Трябва да погледнем и към съседните територии. Например, е, североафриканското е, крайбрежие. Трябва да насочим вниманието си и на там. Освен това, по отношение на 31 31 точка. Вие казвате, че компании, базирани в Европейския съюз, не трябва да имат същите стандарти, когато работят извън Европа. Аз лично мисля, че трябва да подходим глобално към проблематиката и към компаниите, добиващи нефт. Благодаря за вниманието ви. Um, Благодаря. Аз също бих искала да благодаря на автора и за изслушването, който беше много интересен и много полезен. Аз съм съгласна с а, подхода на госпожа Форд. А, смятам, че е важно да има а, предпазни мерки, които да бъдат взети. Но смятам, че трябва да навлезем малко в повече подробности. Има три неща, на които бих се спряла и бих направила някои промени. Първо, по въпроса е как, с, как, какво, как, какво се прави, за да контрол, контролираме дали наистина държавите членки прилагат най-високите стандарти и добри практики. Трябва хубаво, наистина насърчават се държавите членки по някакъв начин да прилагат високи стандарти и да се получават от добрите практики, но, но по, какъв, по, как, по какъв начин можем да проконтролираме или да накараме някоя държава членка или някоя, някое предприятие да не споделя информация или да не прилага тези практики. Аз. Аз. С и слушах е, казаното за форума за Северно море и по, по какъв начин това би могло да се приложи в други региони, например в Средиземноморския басейн и по, по, какъв, по какъв начин можем да осигуриме наистина на практика приложението на един минимум добри, добри практики. Ако Имаше прецедент. Спомнете си какво стана с госпожа Де Кастио и пакета Телеком. И е, за това аз би се чуда да, да, дали, дали не можем да, да, да действаме по същия начин и сега. По време на, из, на, из, на изслушването някак си бях много чудена от а, липсата на ентусиазъм на самите а, предприятия за създаване на тези капацитет може би наистина трябва по някакъв начин да се е, укрепи и да се, да се даде повече сила на регулатора. И за да има и, и, и по-добра координация между различните национални регулатори. Това беше едно. Второ, що се отнася до законодателната рамка? Мисля, че всички а, пропуски са свързани с а, от а, директивата за екологическата отговорност и не ни обхват. Все, все още не е ясно кой, кой е отговорен за преките и непреките щети и дали наистина се прилага принципа на замърсителя плаща. Но при... И на последно място. Така, малко съм песимист. Що се отнася като на контрола на европейските предприятия и компании извън на териториалните води на сега раз... сега, може би, разбира се, ние не можем да ги, да ги принудиме да прилагат а, то, точно европейските стандарти извън територията на Европейския съюз, защото в трети страни стандартите са много, може би, по-други, но поне да има някакво съответствие с европейските стандарти. Госпожа Рив. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря на госпожа Форд, на нейната отвореност и готовност да приема изменения. На четири точки искам да се спря. А, превенцията, съвместните действия, контролната дейност по отношение на предотвратяването. Като гледаме какво е, се случи в Мексиканския залив и сега в Япония, виждаме общи аспекти. Тоест, въвеждат се едни високи технологии при случай на авария, както се случи в Мексиканския залив, има прекъсване, не можем да предотвратим този разлив. А в Окушима, когато има такава повреда на охлаждането, отново не се знае какво да се прави. Така че е особено важно да се насочат усилията към предотвратяване на тези инциденти. А в случая с Мексиканския залив имаше инциденти преди това и не се въведоха съответните мерки преди да се стигне до тази голяма катастрофа. И когато една фирма инвестира, трябва да се насочи нейната дейност за предотвратяване и на аварии. По отношение на сътрудничеството, съвместните действия, имаше докладчици в Санка, които се изказаха. Много е важно да се споделя опита. Всяка фирма наистина има свой личен опит, но не се работи достатъчно към обмяната на този опит. И по повод на това, което каза господя Хол, наистина трябва да има някакво контролиращо надзорно тяло, което да следи прилагането на европейските стандарти. В противен случай наистина много трудно ще бъде да се осъществят исканите от комисаря така наречени стрес тестове но някои държави членки, като Франция и Великобритания, казаха не, няма да правим такива тестове. Но ето виждаме, че няма граници за ядреното замърсяване, така както няма и за нефтените разливи. И наистина, ако всички фирми спазват стандартите, които ще разработим, те трябва да се е, спазват. И именно в тази посока трябва да се върви. По отношение на отговорността, е, трябва ясно да бъде определена е, тази отговорност в зависимост от дейността в дълбоки води или в не толкова дълбоки води. И трябва добре да бъдат посочени и обещетенията, които трябва да се плащат. Благодаря. Благодаря ви. Драги колеги, дами и господа, поглеждам си часовника и виждам, че времето напредва. Имаме доста точки в нашия дневен ред днес. Докладчиците в Сянка разполагаха с повече време за изказване. Сега разполагате само с две минути. Благодаря ви. Имахме възможност да говорим с американските власти, които реагираха. Беше изготвен доклад по инцидента и наистина в този доклад има много важни заключения за реагиране в случай на авария. Говори се и за природния газ. Можем да говорим и за ядрените централи. Наистина трябва достатъчно рано да се работи по посока на превенцията. Компетенции. Благодаря много, господин председател. Искам да започна с проблема, да наблегна на проблем на компетенцията. Сега топката е в лагера на инду... индустриалците, на производителите. Знаеме какво се случи в Карибския басейн. Трябва да изработиме нови технически стандарти, стандарти, които да могат да подсигурят а, всеки кладенец да знаеме, че има и пред, предпазни клапани, за да може да се осигури сигурността на платформата. Права съм, права е госпожа Скинар. Трябва да се а, разработят нови стандарти, и то не само в Европа за а, региона на Балтийско море. Нека да не забравим, че в Каспийско море също има много платформе на добив, така че трябва да имаме стандарти, които да са валидни и които да се, да се прилагат във всички региони. Също времено не трябва да се дават разрешения на тези предприятия, които не прилагат мерките и стандарти за сигурност. Благодаря ви, господин председател. А, нещата изобщо не стоят така. Наистина Европа може и способна е да обсъжда различни въпроси, а, е, свързани с сирената, ауспусите, етикетите. А, е, хладилниците, изглежда, че не е способна да наложи стандарти, изисквания, които да гарантират сигурност, безопасност на всички граждани. Това наистина е невъзможно, недопустимо. И кой може да си допусне, че а, разлива а, при една нефтена платформа ще се ограничи в близките е, в радиус на няколко метра. И какво ще отговори Европа на гражданите си, когато издадат въпроси за е, своята безопасност? И да се казва, че само държавите членки са отговорни за тези разрешения. И е, тук цитирам текста, че това с контролната дейност няма да донесе никаква полза. Наистина, господин председател, индустрията трябва да извърши реформата Севезо 2, за да не изразходваме излишни средства, се намалява тонажа вътре във фирмите и се използват камиони, които днес, дами и господа, вечер във вашите квартали минават, а вие даже не предполагате това. Наистина подчертавам необходимостта да се дадат реалистични информации на гражданите и а, да се изгради Европейска агенция, която принуждава а, промишлените предприятия да спазват а, стриктно стандартите и изискванията. Във Франция се казва, че свободата спира там, където започва свободата на другите и наистина производството трябва да спазва тези високи изисквания. Благодаря. Dann würde ich ganz gerne, danke sehr. Благодаря. Бих искал да дам думата на комисията господин Панек или някой друг. Няма ли никой от името на комисията им? Благодаря, господин комисар. Добър ден. Първо бих искал да благодаря на докладчика за това, че предприе доклад по тази тема, включително и участва в много от мероприятията, които ние организирахме. Радваме се, че такъв дебат се провежда в парламента и, и наистина Смятаме, че този дебат е интересен и резултатите му ще бъдат полезни. Виждаме, че има един широк консенсус сред членовете на комисията и в целия парламент по тези проблеми. И това е много насърчително. Бих искал да подчертая също така, че вие обсъждате точно онези проблеми, които ние, на които ние наблегнахме в нашето становище, т.е. има а, съвпадение на позициите и на вижданията на комисията и парламента. Разбира се, на то за сега документа предимно анализира положението на нещата и а, изработва списък на проблемите, без да дава решенията и ние ще продължиме дискусията с вас в търсене на решения на проблемите също. Също така разбирам, че голяма част от членовете на парламента смятат, че трябва да се намери общоевропейско решение на този проблем и ние смятаме, че това наистина е така, като се обаче се спазват принципите на пропорционалност и субсидиарност. Смятам, че Предпри, предприятите действия от промишлеността са наистина амбициозни, крачки напред са направени и искам да ви кажа, и груп, работната група на промишлеността е заработила някои мерки, ще, ще представи е, своите решения, свързани с е, нови решения. Все още не е решен въпроса с е, колективната отговорност, но при, при всички но все още всеко предприятие по-отделно по не е готово да поеме отговорност за, цяла, за целия сектор, за целия отрасъл. За това мисля, че сега е, сега е времето да се вземат и да се определят обвързващи мерки, които да, които да са свързани с наистина европейски стандарти и най-добрите практики по какъв начин ще се направи това? Дали чрез агенция, дали чрез е, някакъв не, е, орг, регулативен орган? Това ще бъде обект на по-нататъчен дебат. В момента се извършва и оценка на въздействието и в и в най-скоро време ще ви е, предоставиме е, конкретни отговори. Сега няма да отговарям конкретно на всеки един въпрос, но смятам, че не, не знам дали може да се да се каже какво е по-необходимо интервенция или превенция. Мисля, че и двете са необходими. Това, е един, това са един сектор, в който има много рискове. Те биха могли биха могли да бъдат предотвратени, но в случай на а, някакъв инцидент трябва да се вземат мерки за неговото отстраняване. Благодаря ви много за конструктивната дискусия и за това, че допринасяте за развитието на бъдещите ни становища. Благодаря много. И сега давам думата на госпожа Форд, докладчик. Благодаря за бележките ви. Ще се опитам да отговоря на редица от тях. Първо, нека да сме наясно за какво точно говорим. Не всички платформи са с високо налягане, нито пък всичките плитководни платформи са с обратни съоръжения. Виждала съм и двете. И в плитководни води има високо налягане. Така че нека да направим необходимото, за да са в безопасност всички видове кладенци. Нека да не мислим, че когато сондажа е приключил, проблема е приключил. Много важно е наистина да имаме този конкретен подход. Е, започвам с коментарите на Питър Скинер. Съгласна съм, че трябва да гарантираме да не се получи така, че в крайна сметка да имаме безопасни мерки в една област, защото има препокриване на законодателството само единствено там. Необходимо е да вдигаме непрекъснато летвата, не бива да се съгласяваме с най-малкия общ знаменател. По отношение на най-добрите блокове, които можем да разполагаме е, против фонтанни блокове или капитални, запаси и други съоръжения. Да, това трябва да се направи. Вече има е, съоръжение, което е, е налично в Европа, а също така има и е, друга разработка, за която промишлеността в момента плаща. Така че в Средиземноморието има подобно техника. Това е нещо много важно. Трябва да се работи в тази посока. Наистина от изключително голямо значение, че отговорността по обектите се носи именно от тези, които отговарят за платформата, ако има разлив, ако има избликване необходимо е да се разгледат най-добрите практики. Отново а, мисля, че това е правилната посока. Хората по места ще трябва да вземат решение, дори и то да струва скъпо. За да се активират съответните противофонтанени блокове, ако това е необходимо, ако има такъв случай. Има подобна практика. Да, говорим и за газ, разбира се, не само за нефт газовата експлозия е тази, която отнема човешки живот. Знаем това. Да, необходимо е да има координация не само на европейско ниво – ако е възможно да се работи координирано с всички оператори в конкретната платформа в морето или в различните платформи в едно дадено море. Съгласна съм с Фиона, че има много конкретни специфични роли, които всеки играе. Не е необходимо и не е толкова лесно наистина да се оползоваваме единствено и само на а, съдовете, с които разполага, например, Агенцията за морска безопасност. Нужно е да има координация. Те имат своята роля за координиране, защото те много добре знаят какво оборудване се разполага на конкретните места. По отношение на промишлеността, да, замърсителя плаща, това е водещия принцип, има отговорност необходимо е да се уточни именно това в нормативния акт и тук е ролята и на Комисията по околна среда, защото мандата им е особено в тази а, област изключително силен и важен. Отново по коментарите на Фиона за публичния сектор и безопасността. Да, но не трябва да бъде двустранен подхода защото няма как публичния сектор да действа на самата платформа. Те трябва да имат ясно взаимоотношение, силни връзки с а, регулатора, но процесът трябва да бъде ясно обяснен, разписан и изпълнен. Много важно е да има независимата оценка и верификация. Отново повтарям това. Необходимо е да има всичко а, това, както за плановете, така и за централата, така и за дъщерните компании. Много важно е всички оператори да имат подобен преглед от външна независима страна. Може би има и процес, е, в който партньорите могат да си помагат един на друг. Съществува и проблем, свързан с недостига на уменията, от които имаме нужда. И това, което научихме от щатите е, че те имат регулатори, но нямат опит и не са добре обучени. Не можем само да добавяме нови и нови организации. Важно е взаимоотношенията между операторите и регулаторите да бъдат основани на взаимно уважение, което обаче означава, че те ще имат и опит. Трябва да има и обучение в целия процес. Трябва да гарантираме, че това е така. Видяхме вече и а, решението и на а, комисията, форума свързан с необходимостта и уточняването на необходимостта от обучение. А, стандарти. Да, Необходимо е нашите предприятия да имат високи стандарти, които да са приложими навсякъде и на световно ниво. Ако е, летвата е на определено ниво в Европейския съюз, ние искаме нашите компании да могат да отговарят на това. Е, защото е, режимите са за инспекции много важни по отношение на Северна Африка. Националната компания Региатор очевидно ще има конфликт на интереси. Очевидно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 Благодаря. Благодаря много, госпожо Форд. И така, изчерпахме дискусията по а, този точка. Така или иначе, изчакваме решението на председателския съвет. И сега ще преминем към точка четвърта. Ефективна стратегия за суровините в Европа. Давам думата на колегата. Първо бих искал да благодаря на всички колеги и на колегите в Сянка за много конструктивните изменения, които повдигат наистина много важни проблеми, проблеми, които будат загриженост. Надявам се, че ще можем да постигнем компромиси по много от тези проблеми, без да като, като се придържаме обаче към, към целта, към която сме тръгнали, Европа да бъде водеща в тази област. Преди да започнем дискусията по различните изменения, бих искал само да подчертая за какво става дума. През 90 те година Европа беше начало в областта на мобилна, мобилната телефония, но ние просто загубихме първото си място сега. Знаеме колко е важно развитието на интернет, на широколентовите спектър, не само като отрасъл, промишлен, промиш, промишлен отрасъл, а като една крачка и едно средство за развитие на обществото. Това е един. Ако продължиме така, да, ще можем да превърнем Европа в водеща економика. Но Ние сме обсъждали този доклад тук в тази, този комисия, господин председател, но ако искаме да бъдем начално място, трябва да вземеме конкретни решения. А, а, за, за, за сега сме номер 3. И мисля, че трябва да вземем решение наистина да останеме номер 3. Всички докладчици в сянка направиха всичко възможно, дадаха предложения, които да ни позволят да, да се пак да се, да се опитаме да се върнем към челното място. Но някои имат и други позиции. Но в крайна сметка не може човек да направи промени, ако не е готов с всички сили да извърши тези промени. Ние не можем да, да, да, да се уповаваме на миналото и да чакаме нещата сами да се, е, да се случат сами по себе си. Искам да спомена само четири проблема, които според мен са от основно значение в тази дискусия. Първо, така наречения конфликт между телевизионната култура и новите услуги. Аз е, съм слушал много дискусии на тази тема и включително и докладчиците в Сянка смятат, че това не, не може и не трябва да бъде конфликт или сблъсък. Защото можем същевременно да съчетаем от, от една страна е, културата на телевизия с новите услуги. Да, наистина е Необходими са промени, но това не значи, че трябва да някои неща да, да станат жертва на други и това е а, записано в измененията. Има и известен а, конфликт на интереси между отделните интереси на някои държави членки и общо европейския интерес. Да, наистина. Е, държави, държавите членки са онези, които вземат решения в тази. Но същевременно са ни необходими общи решения. Общо европейски решения. Нека се върна отново към 90-те години, когато ние бяхме начално място. И това беше поради две причини. Първо, защото ние бяхме първите, които дерегулирахме а, този отрасъл. И, но второто и по-важното е, че ние имахме едни общоевропейски стандарти, които спомогнаха на европейската промишленост да заеме своето място на световните пазари. Това беше стратегически подход, това беше страт, стратегия, това беше е, правилното решение. Така че сега би трябвало да се замислиме а, е, по какъв начин можем да се върнем или отново да постигнем онази хармонизация и онази е, съпоставимост и съответствие, които да ни позволят да се върнем на челно място. Така че решение трябва да се вземе. Много от измененията а, касаят новите технологии. И аз а, приветствам това. Те ще бъдат включени в а, различните компромиси, защото ние трябва трябва да позволим и да създадем условия новите технологии да бъдат прилагани колкото се може по-ефективно. Широко широкия спектър, широколентовия интернет и така нататък. Така че държавите членки и регулаторите на държавите членки трябва да могат да се възползват от тези възможности при създаването на съответните мерки. в компромисите сме включили някои решения, които се казва, че какво трябва да направят държавите членки. да извършат съответните промени, без това да бъде в противоречие или в ущърп на съществуващите услуги. Господин председател, Днес разполагаме с 21 компромисни изменения. А, е, мисля, че можем да ги гласуваме, но по-важното е да можем да преследваме целите, които сме си поставили и това с подкрепата на мнозинството. Много колеги поискаха да разглеждаме едновременно обхвата и целите, както го направихме за пакета, теле, е, за пакета Телеком. Е, това е включено в е, компромис номер едно. Що се отнася до принципите на регулиране и как да прилагаме различните методологии за използване Това също е записано в един от в едно от компромисните изменения. А, що се отнася до член а, трети, припомням ви, че нашата цел е да освободиме 12 000 МГц до 2020 година. Някои са внесли други предложения също, но но от измененията на много колеги са в смисъл ускоряване на и създаване на по-скоростни капацитети. Важното по член 3 също така е, че измененията, внесени от всички политически групи, подчертават необходимостта да се зачитат различните традиции, културни традиции, що се отнася до широколентовия спектър. От, ен... от, от една Що се отнася до конкуренцията и конкурентоспособността способността. Много колеги са направили, внесаха по-амбициозни изменения от тези, които аз бех предвидил първоначално в доклада. Това и това е много важно. Трябва да направим всичко необходимо, защото предприемачи, новатори да навлезат в този сектор, за да могат да се осъществят наистина онези необходими за сектора промени. Член 6. Колег... Ако много от колегите подкрепиха моето предложение да се придържаме към срока 2013 година. А, някои изменения също така подчертават необходимостта да се да помогнем на тези страни, които имат проблеми, наследени още от съветско време, Белорус, Беларус, Украина и така нататък за приемане на новите стандарти. В измененията също така са описани и условията и причините за отпускане на дерогации в точка 2 точка 3 и 1 се опитваме да намериме общо европейско решение на проблема. Някои а, колеги не искаха да споменат с, с 700-ната частота. В доклада бяхме поискали на комисията да направи преглед на становището си, да направи и да внесе нови предложения. Много политици казват, че утре започва още днес. И това наистина е много, е абсолютно вярно, що, що се отнася до радиочастотния спектър. Ние трябва да вземем и решения, свързани с телеконференциите. Тези решения трябва да бъдат взети най-късно през 2012 година, но всъщност ние трябва да го обсъдиме днеска, за да можем да вземем решението утре. Ако ние днеска не поемеме своите отговорности, е, няма да можем да постигнем целите, които сме си поставили. Така че Все още нямаме решение за 700-ния частотен спектър, но ще трябва да, да, да вземем решение на основата на компромиса, който сме изработили и който надявам се, ще получи широка подкрепа. А, при а, Господин председател, необходимо е също така да вземем предвид различните културни традиции и а, начина по който можем да съчетаем тези, това културно наследство с а, новите услуги и новите условия. Благодаря ви, господин. Йенс Руде. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, драги колега Хьок Марк. Благодаря ви най-вече за прагматичния подход. Опитах се да вземем предвид много от измененията, особено тези внесени от Комисията по култура. Мисля, че нещата са пределно ясни. Тази политическа тема изисква налагане голяма отговорност, чувство за отговорност, защото а, е особено важно развитието на технологиите, за да се осъществи, то ни трябва общо европейски подход, така че потребителите да се ползват от най-добрите предложения при най-добрите цени. Трябва също така да имаме коража да предприемем необходимите мерки наистина при това законодателно усилие става дума за няколко милиарда евро. И тук участват много субекти. Днес говоря на немски и това не е случайно, защото се сблъсках с множество немски лобита – е, но немския културен сектор според мен е, допуска грешка. И днес е, виждаме разногласие, разминаване между новите технологични платформи и каналите, за, по които се осъществява този културен обмен – Наистина няма никакъв смисъл да се върви по този път. Културата може да се движи по различни начини. Колкото е, е по-голямо разпространението при по-низки разходи, толкова по-добре е това за културата. И от името на Комисията по култура искам да кажа, че развитието на културата няма да се ограничи, а ще се подсили от тази законодателна инициатива. Ако се опитаме да разберем европейския граждан, ако сметнем, че по този начин се отслабва културата, тогава е особено важно да се защити позицията на, опера, на портиера, на този, който държи ключовете. И а, наистина подобна цел може да бъде легитимна, но а, тя почива на неправилни хипотези. И установяваме редовно, че ще възникне противоречие между ефективното е, разпространение и развитието, културното развитие. И бих искал да кажа на докладчика, Аз наистина е, ценя е, неговата емпатия, но е, ми се струва, че понякога тръгва от е, неправилна хипотеза. А, именно е, това противоречие между развитието на технологиите и социалното, економическо и културно развитие. Но мисля, че трябва да вървим напред към целта, да засилваме конкуренцията, по отношение на предоставянето на честоти? Трябва либерализация? Е, трябва една обща европейска среда, е, което е свързано с телевизията, културата, телефонните услуги и така нататък. Културата се нуждае от е, съответната среда и смятам, че по този начин ще можем правилно да насочим дискусията. Благодаря, господин Рубиш. Благодаря, господин председател. Мисля, че наистина пред нас стои една историческа възможност и не трябва да я пропускаме. Развитието на цифровите технологии наистина поставя пред нас сериозна отговорност. И Европейската комисия трябва да има ясен мандат – защото а, тук а, въпросът не е национален, трансграничен, има споделени интереси и не можем да чакаме до 2016 година, не можем и да се ограничим само с някои чистоти. Има тук възможност, нека да се възползваме от нея и ние тук в парламента. Този е, мандат е, ще обхване посочените тук честоти, но трябва да се отчетат и други елементи. Във военната сфера, например, има е, също запазени частоти, могат да се възползвате за реагиране по спешност при катастрофи и аварии. не е необходимо да съществува някакъв конфликт с телевизията. Могат да се използват и тези частоти. Това трябва, може да се впише в една европейска архитектура. Смятам, че комисията трябва да поеме отговорност и да следи за координиране на тези дейности при реагиране на такива случаи. Благодаря. Господин Чичесър, мога ли да започна с поздравления за колегата докладчик, който наистина успя толкова умело да вплете различните предложения за изменения в доклада. Толкова успешно го направи, че ще ми трябва повече време, за да разбера всъщност какво е включено, какво е изключено. Обаче, искам да направя една-две бележки, най-общо казано. Установявам, че в общността на мобилните оператори някакси има свръхнадежда, че те са единственото решение, те са единственото бъдеще, единствено хората ще се интересуват от тях и онова, което те предоставят. А останалите медии просто ще трябва да се оттеглят в уединение. И мисля, че това е тяхната гледна точка. Във всеки случай аз не мисля, че е правилна. Трябва да уважаваме останалите платформи, които участват и имам известни е, така симпатии към е, електронните медии, е, които сега е, виждат, че трябва да напуснат 800 частотната лента. Сега пак вече има натиски върху 700 частотната лента. Необходимо е да се направи някакъв компромис. Не бива прекалено много да бързаме и да изхвърлим електронните медии от спектъра, който те използват. Само на основанието, че мобилната индустрия има нужда от повече спектър и очевидно трябва да го получи. Струва ми се, че ние някак пренебрегваме възможностите за иновации, технологически напредък и като че ли не помним какво вече е постигнато по отношение на ефективността и резултатността при използване на е, частотните ленти. Следователно, можем да допуснем, че мобилните телефони ще, и телефония ще стане все по-ефективна и резултатна но без да използва толкова много лента. Така че аз си запазвам уважението към телевизията и радиото, електронните медии като цяло. Вярно е, че те също са иноватори и имат интересни а, презентации относно а, новите начини, по които ще използват а, широката лента и широколентовия интернет, за да могат да предоставят повече съдържание в него. Споделям по принцип казаното от господин Рубик и интереса му по отношение на това, което аз наричам е, резервираните сектори. Тоест има доста бели територии в лентите, които са запазени за националните власти по един или друг начин. И струва ми се, че би трябвало да се обърнем към тези власти, както и към държавите членки, за да поискаме от тях обяснение до каква степен използват именно заделените им а, честоти. Защо единствено медиите и, и трябва да бъдат тези, които ще платят цената, защо а, публичните оператори ще трябва да бъдат защитени, просто защото им се полага тази частота. Има определено движение към а, пре, изискване от публичните власти да заплатят нещо за съответната лента или услуга. Поне това се случва в моята страна и следователно, когато се има предвид намаляващите бюджети, те би, биха могли да се замислят. И може би много гласоподаватели ще се поинтересуват как се изразходват средствата тогава. Трябва да се разгледа и този аспект. По отношение на техническия проблем, както разбирам, той не е решен. И а, става въпрос за интерференцията при мобилните чистоти и кабелните оператори. Различните а, станции, които съществуват Очевидно все още няма разрешение, но пък има призов за сътрудничество между всички участници, включително и регулаторите, за да могат да предложат някакво работно решение. Мисля, че в крайна сметка това ще е от полза от всички, за да няма интерференции в частотите, което очевидно оказва въздействие върху потребителите. И благодаря отново на господин Хофман за е, работата му и очаквам да се приключи процеса. Благодаря. Kollege Lamberts als letzter. Und da müssen wir aber auch zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Колегата Ламберт, аз след това ще трябва да преминем към следващата точка от дневния ред. Гюнар наистина постигна ни от отлични компромисни изменения, които ще можем да подкрепим повечето, ако не всичките. Бих искал също така да се спра на поведението на разпространителите. Да, верно, че мобилните оператори не, не са единствените и, не, и няма, няма да държат бъдещето само в свои ръце. Те никой в крайна сметка не е единствения собственик на, на, на, чист, на, на чистотите и на пространството. Що се отнася до културните аспекти, които смятам, че са много важни, и тук трябва да разгледаме нещата малко по-нюансирани. От една страна имаме частни разпространителите, които всъщност са, са а, предприятия, фирми, които разпространяват културно съдържание и които които са в конкуренция с всичко станали. Не виждам защо трябва да бъдат третирани по по-различен начин от е, е, обществените власти. От, друг, от друга страна имаме е, така наречените услуги от общ интерес и в които влизат културни предавания и културни мероприятия, които на практика не са стока. Те наистина трябва, според мене, да се ползват с някаква по-особена закрила, защита. Така че, но не трябва да се поддаваме на лобирането на този, на целия културен отрасъл, който в крайна сметка е, сме, смесва всичко. И, е, е, като се опитва понякога да, да, да скрият чисто търговски, търговски подходи за културно съдържание. А, същото, същото въжи и за мобилните оператори. Ако предлага добра стока, разбира се, ще, има, ще имат бъдеще, ще се развиват. Ако не, ще фалират. Но аз мисля, че наистина трябва да е, отделиме онази част от културното наследство, от културното съдържание, което е, има нужда от е, някаква закрила, от, от някакво специално третиране, но в никакъв случай не трябва да е, смесваме е, и нещата. Ако нямате нищо пред, против и, и предвид а, това, че вече закъсняваме, имаме и други точки за разглеждане. Ви предлагам да приключим до тук. Ще гласуваме на 12 април и ако имате някакви проблеми, може да ги обсудите помежду си и сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Ще говорим за новаторство. И давам думата на колегата Меркис. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за предложените изменения. 302 с становищата в различните комисии, което показва големия интерес към иновациите и е, иновационния съюз. Иновациите са един от начините за развитието на Европейския съюз за повече економически ръст е, и излизане от економическата криза. Сега се намираме е, в процеса на съставането на компромисните изменения и мисля, че като цяло сме съгласни относно значимостта на иновациите. Необходимо е да се ускори процесът. Не виждам проблеми по отношение постигане на споразумението. Има някои е, проблеми, които все още подлежат на уточнение и където трябва да направим по-добра редакция на текста и да намерим по-добра дефиниция. Например, предприемачество и университет и научно-изследователска дейност. Мисля, че тук няма истинско противоречие е, тъй като в този диамант или триъгълник на взаимоотношения има ключови елементи за иновацията и е необходимо а, да участват и двете страни, и трите страни. Необходими са а, предприемачите и предприемаческия подход, необходим е бизнеса, необходими са университетите и научно-изследователските центрове. Всички те трябва да си изиграят ролята и трябва да им предоставим тази възможност. От друга страна, граждани е, срещу бизнес. Отново, не мисля, че тук има противоречие в истинския смисъл на думата, защото какво е бизнеса, ако това не са група предприемчиви граждани, които работят съвместно и са продуктивни? Гражданите са основната молекула на нашето общество в демокрацията, задълженията и правата си, но и като предприемач, научно-изследователски работник, държавник или изпълнител, работник. Те са навсякъде. Искам да подчертая, че творчеството в предприемачеството а, и любознателността на гражданите са ключовите елементи, към които се стремим. Ние бихме искали да се развива именно това. Защото ако има любознателни, предприемчиви граждани, това вече е новаторство и тогава ще имаме новаторски бизнес и научно-изследователски центрове и правителства. Така че търсим точната редакция, за да можем да покажем, че тук няма противоречие. По-нататък, друго противоречие по отношение на социална иновация и технологична или економическа иновация. Искам да ви кажа тук, че преди да дойда в парламента, работих в частния сектор. Цялата ми предишна кариера беше в бизнеса. И въпреки, че сега съм социал-демократическата група, аз съм много про бизнес ориентирана, защото наистина аз съм тръгнала оттам и ми е при сърце този подход. Няма противоречие между социалната иновация или економическо-технологичната иновация и бизнеса. Социалната иновация не означава, че си просто социален човек – а, съгласна съм с всички, които казват, че няма ясна дефиниция за социалната иновация. Може би. Тук има а, на повърхността някакво противоречие, но след като проучих всички възможни дефиниции на социалната иновация, разбирам, че това всъщност а, не е нищо по-различно от иновация, която идва отдолу и свърви нагоре. Тоест, това е участието на всеки а, е, служител и работник, който участва в е, процеса на създаване на блага и по този начин може да окаже въздействие върху подхода, върху процесите. И държавите членки по същия начин могат да подходят. Там са възможностите за научно-изследователска развойна дейност. Може да се предприемат нужните мерки, така че тези усилия да бъдат насочени така, че най-малките елементи на обществото да оказват въздействие на а, самото общество. И се връщам отново към ролята на гражданите. Тя се състои от много различни компоменти. И всичко това е свързано с социалната иновация. Един пример. Например, смарт-телефоните или i-телефоните е, разработват различни приложения. Това се разработва от бизнеса, но и от гражданите. Дори и деца дават своите предложения и на това се дължи и успеха на подобни начинания. Много е, е възможно да се използват предимствата на един подобен подход. Това е подход на участието на всяко ниво в обществото. Това е социалната иновация. Предприятията, бизнеса, всичко това е много важно и те имат нужда от иновации. За мен иновацията за бизнес е успех на пазара. Нова идея, която успешно се лансира и пласира на пазара и се възприема от обществото и от потребителите. Опитвам се да подчертая изключително голямата роля на предприемачеството и бизнеса в този процес. Благодаря ви, колеги. Благодаря, че работихте с мен. Благодаря за новаторските ви подходи и надявам се, че ще можем да продължим в този дух. Благодаря. Благодаря много. Сега докладчиците в сянка. Благодаря, господин председателю. Благодаря на госпожа Меркис. Благодаря и за отлична работа. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Що се отнася до мен, имах е, възможност да се срещна с колегите от НП и стигнахме до общи заключения. така че представихме голяма част от тези 330 изменения заедно. Този доклад по собствена инициатива е нещо като рамков доклад и следователно в него са включени по-скоро принципи, отколкото съдържание а, с поглед към ежедневието. Но докладчика знае много добре това. А, през последните седмици положихме особени усилия. А, не искахме да се връщаме към подхода на докладчика, да го преразглеждаме но е, помислихме, че може би е по-добре да се е, върви по посока на работата на комисията, която е, първа повдига въпроса за социалните аспекти и пилотен проект, в който да се включи, да се включат полезните иновации за цялата територия на Европейския съюз. И, е, впрочем, докладчика спомена това в е, експозето си днес. Така че, е, наистина, гражданинът е в центъра на всяка дейност, всяка политика, всяка стратегия на Европейския съюз. И дори като говорим за изследователската дейност и връзката между университетите и е, производството, но винаги гражданина е в центъра на вниманието. И ние имаме е, тук специфични компетенции е, и не трябва да забравяме, че все пак нашата комисия не е комисия по социална дейност. А освен това не трябва да забравяме, че трябват средства, за да се провежда социална политика. Но така или иначе по отношение на принципите, има какво да добави Европа, но почива на много важни елементи. Така че ако отчитаме ситуацията и това, което очаква Европа, именно възстановяване и развитие на политиката в тази сфера, е, защото ако погледнете развитието на много европейски държави през последните години, е ясно, че е, ние се нуждаем от силна е, политика в сферата на е, индустрията. И това, което е записано в стратегия 2020 и е, така наречения Small Business Act, Абсолютно задължително е да разполагаме с тази силна тъкан. Съгласни сме също така, че особено важно да се развива социалните иновации в ежедневието на всеки европейски гражданин но не е достатъчно да заявим това и да остане индустрията една от многобройните теми. Това не е правилният отговор. Така че в дискусията някои а, се опитаха да заличат а, това позоваване на социалните иновации, а други да го изведат преден план. Не трябва да пренебрегваме гледната точка нито на едните, нито на другите. И в този доклад ще се постарая да поставя в центъра необходимостта от растеж и от иновации и всъщност точно това целяхме ние с колегите, внасяйки нашите изменения. Аз мисля, че е възможно в бъдеще да се постигне компромис между тези два елемента. Благодаря ви. Председателят благодаря. Имам няколко желаящи да се изкажат, но в 11 часа с нас ще дойде госпожа комисарката, така че разполагате само с две минути. Благодаря, господин, Благодаря, господин председател. Само няколко думи, госпожа Меркес и госпожа Сартори наплегнаха на понятието гражданин, гражданин, но в край. Сега, аз е, смятам, че в центъра на всичко е човека, а гражданина е, е само един аспект от е, човек. Второ. Опитваме се да отговориме на някои от проблемите, които пред които сме изправени в екологични проблеми, економически проблеми, социални проблеми. Проблеми обаче, които ще трябва да решиме в най-скоро време. Иноваторството и познанието са един начин да, за намиране на отговори на тези проблеми. Необход, необходимо обаче познанието да бъде превърнано в, в пари а що се отнася до изследването, то резултатите се превръщат в пари. Така че наш, на, нашата, нашата, нашата цел е да засилим и разширим триъгълника на познанието. Ев, Европа не, не съществува сама по себе си и не е един изолиран остров. Ние трябва да знаеме какво става в останалия свят, е, да съпоставяме нашите резултати, да сравняваме и, и когато а, виждаме, че около нас а, е, се харчат милиони и милиарди за а, е, научни изследвания през последните години, когато знаеме че в Индия, в Китай броя на а, изследователите се увеличава. Когато знаеме, че 20% от научните изследвания в света се извършват в, Съединените щати, то трябва да извлечеме полуки и да вземеме съответните марки, защото бъдещето на Европа минава през новаторството и познанието. Колегата ви дал квадрас. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да кажа на госпожа Меркес, че така бях е, леко е, очуден от казаното от нея. Тя е социалистка, демократ, а каза, че е за бизнеса. А, а втория оратор, която е, която е християн-демократка, пък е за, за за една държава, която се грижи за своите е, граждани, за най-озвимите и това, но независимо от всичко, госпожо, госпожо Меркес, познанията, научните изследовател, изследователската дейност има нужда от пари, т.е. тя има нужда от бизнеса, така че вие сте абсолютно права, въпреки че сте социал-демократ. Бих искала да е, поздравя е, колегата за отлично свързаната работа, за свършената работа и за това, че обединила е, стотици изменения в компромисни изменения. Някои аз и колеги работихме по компромисни изменения, свързани с малките и средни предприятия и техното място в новаторския процес. Знаеме, че успеха на малките предприятия се измерва с економически растеж, така че целта на малките предприятия е един ден да станат средни предприятия, а целта на средните предприятия е да един ден да се превърнат в големи предприятия. А, така че. Неотдавна започна прераз... преразглеждането на закона за малки и средни предприятия, Small Business Act, който ще бъде допълнен с резолюция от наша страна. Аз се радвам, че докладчика прие и моите изметения, свързани с инвестициите в професионалното обучение и образованието. И Важното е също така, че доклада набляга на ролята на гражданина в новаторството и позна... познанието, защото в както и на връзката между е, научните изследвания и постъпването на резултатите от научните изследвания на пазара. Колегата Сартори наблегна на новата стратегия, което е в идеи, които са залегнали в параграф 17, 25 и 35. Що се отнася до комерциализацията или пускането на пазара, също присъствие. Учуден съм обаче от е, компромиса по параграфи 2, 4, 8 и 10, къде, където не се включва идеята за равнопоставеност между гражданина и бизнеса. На последните ни заседания и обсъждания е, стана ясно и всички се обединихме около идеята, че новаторството има е социална отговорност и има социални последици. Защото всяка, всяка, всяка иновация всъщност е плод на работата на човешкия интелект – И в заключение се надявам, че включването на тази идея за развитието на потенциала на всеки отделен граждани на всяко отделно лице като успех на новаторството като цяло, ще влезе в доклада на нашия докладчик. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. От името на политическата група, която представлявам, благодаря на докладчика за свършената работа. трябва да наблегнем и да, и да продължим да наблегнем на ролята на новите технологии и комуникацията, в... особено в този период след а, криза. А, но новаторството е е едно предизвикателство, което, което е от основно значение за развитието на економиката, оптичните а, влакна, широко, широко частотния спектър са от огромно значение в областта на комуникациите, но и в много други области и отрасли, включително и в здравеопазването. Що се отнася до изменението, внесено от госпожа Савели и компромесно изменение 7, те са повлияни от случващото се в Съединените щати. Тоест, прилагането на практика на познанието, използване резултатите е, от познанието и новаторството. Благодаря, господин Козновски. Благодаря ви, господин председател. Като докладчик в Сянка Бих е, искал да благодаря на госпожа Меркис за положените усилия, така че в е, този доклад нещата да бъдат изчистени, изяснени, особено що се отнася до е, иновациите. Наистина тук има много важни аспекти за бъдещото развитие на Европейския съюз и конкурентоспособността ни зависи в голяма степен от иновациите но ще се спра на няколко въпроса. Наистина, доста а, трудно а, може да се разбере това понятие социални иновации. А ние бихме искали да се възприеме един по-широк подход а, към иновациите. Във всички случаи те трябва да бъдат в услуга на а, по-добрия живот и да не се пренебрегват някои посоки на развитие за сметка на други. Някои предприятия засилват позициите си на пазарите, като наблягат на социалните аспекти. Но това, което казва госпожа Меркис, по отношение на младежите, на студентите, на различни платформи. Това наистина е нещо интересно. Това са едни първи стъпки в тази посока. Иновационните цикли трябва да бъдат подсилени. И гражданите, е, да могат е, да изразяват идеите си, за да подобрят е, живота си. Разбира се, няма да поставям ударението на някои аспекти. Наистина, двигател на отворения пазар е именно тази дейност отдолу нагоре – и се радвам от посоката на дискусията. Радвам се, че наистина сте обхванали широк спектър дейности. Готова съм да работя с вас, така че е, доклада да включи е, пълноценно иновациите, така че ще подкрепям и в бъдеще усилията на докладчика. Благодаря ви, господин Ван Нистелрой. Благодаря ви, господин председателю. На този етап на дискусията мисля, че трябва да подчертая няколко аспекта. Наистина, между фундаменталните изследвания в Европа и иновационната дейност, да, именно използването на тези знания, има пропаст. Процедурите са доста тежки и има значителни времеви а, разлики. Тук има различия между регионите по отношение на а, скоростния интернет. А, по отношение на Съюза за иновации, това трябва да стане факт. И трябва наистина да ускорим този процес. По отношение на периода 2014-2020 година трябва да се разработят изследователски програми, нови правила, които да влязат в сила за регионалните програми. Това, което ще се представи през второто 6 месечие, особено важно е да се направят конкретни предложения за някои инструменти и наистина тогава ще постигнем напредък. Аз съм за това на преден план да се постави въпроса за социалните иновации, както и е, въпроса с търсенето, което е двигател на развитието. А, що се отнася до инициативите, трите ета, това трябва да е отговор на искането от страна на, и на гражданството, и на предприятията. Но а, трябва все пак а, всичко това да става с а, мярка. Запознах се с измененията и предложенията за компромис. Но това, което искам да кажа е, че този доклад е много важен и трябва да придобие конкретни измерения и да не остане мъдъбук. Госпожа Кая. Благодаря. По отношение дефиницията на социална иновация. Това е, е фраза, под която различните хора е, влагат различно значение. И аз провеждах академични проучвания преди да стана депутат в парламента по най-различни аспекти, включително и този, така че да не се объркват понятията. Подготвих доклад, подготвихме и проведохме няколко семинара и заключението ми е, че социалната иновация се различава от е, иновациите по социалните проблеми. Социалната иновация е свързана с новите решения на много сериозни социални проблеми, например като застаряването – но изграждане същевременно и на здрава мрежа от гражданското общество, различни неправителствени организации, така че да може да се изгради е, на гъвкава позиция с участието на гражданското общество за да могат да се дадат е, иновационни решения на социалните проблеми. Тоест, не става въпрос само за решения, а начина по който се стига до тях и използването на социалните мрежи, които могат да подпомогнат в процеса на разрешаването на социалните проблеми. Това основно е дефиницията, която се възприема сред академичните страни, както северните е, европейски държави, така и в САЩ. Важно е да се има предвид каква дефиниция влагаме в това понятие, за да не говорим за различни неща. Имам изменение в този смисъл, което съм предложила и се надявам, че ще бъде прието като компромисно изменение. Благодаря ви. Матиас. Obrigada, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, quero pedir desculpa porque cheguei já a meio deste debate e, portanto... Благодаря, господин председател. Моля да извините за закъснението и затова моето изказване ще бъде кратко. Просто участвах в друго заседание. И за съжаление нямам свойството да се раздвоявам. Трябваше да дойда по-рано, защото се обсъжда този доклад. Но така иначе, това, което искам да кажа е, че предложението на госпожа Меркис е доста пълно и е, се стреми към нашата цел, именно Европа на иновациите. Така че напълно съм съгласна с това. По отношение на компромисните предложения, бих искала да подчертая факта, че съм съгласна за иновациите и е, гражданина, насочени към гражданина. Подобно колегата Карвалю ще кажа, че трябва да бъдем внимателни с е, използването на този термин иновации, социални иновации. Наистина трябва да отчитаме реалните проблеми, така че това предложение трябва да бъде изцяло обърнато към бъдещето. И наистина този е, стремеж е, се вижда и в е, част от внесените изменения. Наистина, докладчика върви в правилна посока по отношение на социалните иновации, като човека е в центъра на вниманието. И това, което днес ни липсва, може да бъде постигнато, ако иновациите се съсредоточат в човека. Иначе трябва да бъдем много внимателни. Благодаря ви. Сега накратко давам думата на комисията. Госпожа Тор. Благодаря. Зная, че нямаме много време и ще се спра съвсем накратко на следното. Подкрепата за доклада от страна на комисията е факт, както по отношение на доклада, така и предложенията. Искам да се спра на някои аспекти, които са много важни за комисията рамковите условия, които са засегнати в доклада, патент, публични поръчки, различните измерения, социалните в това отношение казаното и предложеното от господин Цукаус. Мисля, че госпожа Сантори, както и други колеги, споменаха значимостта на законодателството в областта на иновацията. Това е много важно за комисията. Що се отнася до дефинициите, много сме дискутирали социалната е, иновация. Няма да говоря за това. Господин Хаци Маркакец има изменение, е, което е, мисля, много важно. Е, дефинициите са важен аспект и комисията би желала да възприеме ясен подход – да предложи конкретни показатели по отношение на предложенията, да се измерва въздействието, а също така и други показатели, които ще ни дадат възможност на нас, имащите политически решения, добре да създаваме иновационните политики. Малко се тревожим по отношение на необходимостта за получаване на гаранции на малките и средни предприятия, е, няма изискване за е, гаранции, има за кредитиране. За съжаление няма, мисля, ясни знаци дали ще се позовем на подобни гаранции. Но във всеки случай в общата рамка ще има яснота по този въпрос. По отношение на иновацията, университетите, предприемачеството, разбира се, това е нещо много важно – и както вие казвате, не са отделени тези а, е, а, участници. Това е един триъгълник или под формата на диамант са взаимоотношенията, на квадрат. А, благодаря ви за е, предложението. На малко съжаление накрая, позволете. Не виждаме значимостта в доклада за интелигентна фискална консолидация. Не искаме да не намаляваме без причина бюджетите и за иновация в това число. Надявам се, че парламента ще се съгласи с този аспект. Ако добре съм разбрала и госпожа Сартори, мисля, че е, в тази посока и нейното е, предложение е нужен е съответния политически бюджет и подкрепа. Благодаря ви още веднъж. Yeah. Merci. Thank you very much. Miss Merkis. Благодаря, госпожа Макис. Thank you, colleagues, for... Благодаря, колеги. Благодаря за чудесните и ценни бележки и коментари. Философията ви наистина има успех, когато колега в друга партия много ясно да ви обясни вашата политическа философия. Така че много благодаря за вашето обяснение. Напълно съм съгласна с вас понякога очевидно има някои грешки в идеологията, може би по отношение на различни аспекти, включително а, харченето на парите, но е важно да се знае откъде идвате. Благодаря още веднъж за бележките ви. Значи не се разделяме в мнението си, колеги. Имахме много жив дебат, особено по един аспект – което означава, че ние сме съгласни на практика до голяма степен с е, темата. Говорихме основно за социалните иновации. И другите аспекти, които не споменахме, са също толкова значими. Радвам се, че по това можем да сме е, на едно мнение. Социалните иновации, социалните последствия, социалните а, е, решения. Съгласна съм с казаното от, сказаното от госпожа Кавалия, че е, това е процес и отново подчертавам значимостта на работата в група и процеса на работа. Е, ние даваме различно наименование на този процес, но съм съгласна с колегите си. Как е, както и казаното от господин Тосановски, Нека да не предпочитаме едно спрямо друго. Ние имаме нужда от всички аспекти на това широко обхватно понятие, за да имаме успех. Мисля, че това е баланса за иновациите. Трябва всички елементи да са правилно подредени преди, в крайна сметка, да се стигне до успешно решение, което да се пласира на пазара. Подкрепям а, линията на комисията. Нужна е индустриална политика. Напълно съм съгласна с вас, госпожо. Това е много важен елемент. И водещата позиция на промишлеността е много, много важно. Нужно е да има ясно изградена структура в промишлеността и това е един от многото аспекти, може би най-значимия. Радвам се, че подчертахте това. Благодаря и на госпожа Цукалас. По отношение на а, триъгълника на познанието. А, призовах ви за холистичен подход особено за да подчертая, че са ни нужни всички тези специфични елементи. Колеги, ако сме оставили фискалната консолидация, искам да ви кажа на страна, че следващата седмица, 9 април, ще проведем среща и нека да се спрем на този аспект. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Меркис. Благодаря ви. за предложението да работиме съвместно по този въпрос, за да намериме общо решение. Дебата ще се проведе на 12 април и съм сигурна, че вашите усилия ще се увенчаят с успех. Добър ден, госпожо Кописар. Редко се срещаме с вас, по-често се срещаме с ваши колеги, но сега трябва да разгледаме заедно някои проблеми. Няма да. Да говоря много дълго. Благодаря ви за това, че сте тук. Ще говорим за технологията и господин председател, дами и господа. За мен е голямо удоволствие, че съм тук сред вас и да говоря за нещо, което е от голям интерес за мен и за вас, Европейския институт за новаторство и технология. ЕИТ е един инструмент за в... The way we Europeans are addressing the innovation challenge. Integrated and united towards a common... Интегрирани и обединени към обща цел, но достатъчно гъвкави, за да можем да уважаваме е, участието на университетите в този процес. Европейски институт за иновации и технологии а, всъщност възникна, защото има необходимост от това. Зная, че някои от вас в комисията активно участвахте при поставането на основите на Европейски институт за иновации и технологии. Благодаря ви. Днес този институт все още е, може би, едно малко растение, но то се развива бързо и устойчиво. Сега трябва да продължим да се грижим за него и се надяваме, че скоро ще можем да наберем и плодове от това растение. Днес имаме наистина ново общност на иновациите, където стратегическата посока се дава именно на ръководството на този институт и се извършва иновационна дейност а, по така наречените общности на знанието и иновациите. Тези общности обобщават партньорството публично-частно по най-съвремен начин по отношение на промишлеността и научно-изследователската развойна дейност в името на нашето общо бъдеще. Така че, разполагаме с три такива общности. Едното по устойчива енергия, както го наричаме, другото, другата общност за промяната в климата и третото информационната технологична асп, а, а, организация на нашето съвременно общество, а това са именно тези тех, а, технологични лаборатории. Това не са просто отделни политики. Това е едно цялостно начинание. С помощта на тези общности ние ще имаме възможност да изградим уникален модел в Европа за взаимоотношение между този триъгълник участници. Първо, Общностните ще дадат възможност за нови бизнес начинания за лансиране на предприемаческата култура. Например, в областта на енергетиката се очакват 20 нови а, начинания в 2011-2013 година тяхното управление различните общности имат своята инициатива да следват логиката на бизнеса, в който те се развиват. Могат да създадат свои правни а, организации, могат да органи, организират а, своите а, предприятия с съответно ръководство. Това е едно изключително важно развитие, което се различава от традиционния подход. Цел, нашата цел тук е да привлечем бизнес общността и да гарантираме, че те ще имат активно участие. Европейския съюз ще участва с 25% от общия бюджет на тези общности и това наистина е една силна инициатива за тях, за да могат да наберат средства от други източници, например частните инвеститори. На второ място, тези общности не са просто едни съвместни мрежи. Те имат силно географска развита база. Те е, са е, основани в местните общности. И всеки един от тези общности имат своите центрове, които ще участват академичните научно-изследователските институти, както и представители на бизнеса, за да работят на конкретни теми, за да могат в крайна сметка да постигнат общата цел на общността. Имат 16 подобни колокационни центрове от Барселона до Берлин и от Стокхолм до Силезия. Тези колокационни центрове разполагат с потенциала да се превърнат в нова категория иновационни кластери. По-нататък, в областта на образованието – тук, между другото, е новата част на концепцията на тези общности. Тук обикновено е липсващата връзка за партньорството между научно-изследователската дейност и бизнеса. С помощта на тези общности и за първи път ние предлагаме да изградим този триъгълник на познанието, като напълно интегрираме трите му компоненти – научно-изследователска дейност, иновация и висше образование. Наистина тези общност имат свои програми за обучение, с което са разработени с партньорство с бизнеса и университетите, най-различни програми за докторанти, е, летни университети и други. Например, в областта на енергетиката се планира да се образуват образоват почти 2000 студенти, които са както докторанти, така и професионалисти през следващите 3 години. Това ще стартира именно този семестър с магистрските програми, а другите ще последват до година. Тези нови програми ще бъдат насочени към техническите умения, но и предприемаческите умения и развитие на бизнеса. Ще лансират мобилност между различните партньори, помощта на различни стажове с е, компании или помощта на партньорство в университети. Целта е на младите талантливи хора да се предоставят необходимите умения и знания от най-сложни интердисциплинарни области, така че да може да се развие капацитета на Европа и да се отговори по-добре на изискванията на пазара на труда. Това също е много важно, ако искаме да променим самата нагласа сред младите хора и да ги е, възнаградим за тяхното предприемачество. Но, освен това, информационните технологии, е, организацията са от голямо значение и Европейски институт за иновации и технологии вече съществува една година в Будапеща. Набира се персонал и в края на годината института ще заработи с пълна сила. На последно място, фундацията на Европейския институт за иновации и технологии вече започна своята дейност и има своите регламенти. Фундацията е друг е иновационен елемент на концепцията за института и първи от своя характер в е, европейската история. И по този начин ще може да се при, привлече и финансиране от частния сектор. Поне така се надявам. Радвам се, че а, е, управителният съвет е, на фундацията включва изключително опитни а, а, професионалисти, е, и се води от е, главния изпълнителен директор на Соловей, господин Кристиан Йоркин. Уважаеми госпожи и господа, е, растението Европейски институт за иновации и технологии расте и е време да цъфти. А както казахте комисията, нека да кажа сега още две неща, които са изключително важни за развитието на института. До декември месец ще ви представя първия, първия стратегически план за иновация, което се подчертават приоритетите и целите за следващите 7 години. Това ще бъде изключително важно за тематичните а, области, свързани с а, развитието на общностите през следващите години. Искам да ви предложа едно а, една възможност е, за е, промяна на регламента там, където е необходимо за Европейски институт, възоснова на извлечения опит от първия кръг общности на знанието и иновациите, за да може да бъде още по-ефективен процеса. Изключително много разчитам на вашата комисия, че ще можем съвместно да оформим бъдещето на Европейски институт за иновации и технологии. Още повече, че тази година е решаваща за мястото на института по отношение на следващата многогодишна финансова рамка и общата стратегическа рамка за научно-изследователска дейност, предложена от моята колега Куин. Вярвам, че тази позиция на института в рамката на стратегическата програма ще ни даде възможност да разработваме синергии и представим един много по-кохерентен ландшафт на европейските иновации и технологии, много по-видими и че ще можем да имаме по-добри взаимоотношения с други финансови източници в този процес. Напълно подкрепям този подход. Обаче, трябва много е, да бъдем наясно по отношение на ползите по отношение реновирането на висшето образование и технологиите. Институтът може да има въздействие върху всичко това, ако остане гъвкава институция, ако не бъде ограничен от традиционния механизъм за финансиране. Както знаете, Европейски институт се характеризира със своята гъвкавост и автономност. Следва бизнес план, основан на постиженията. Като по този начин общностните на знанието и иновациите стават атрактивни и за частния сектор. Гарантира се гъвкава структура и същевременно гъвкава възможност за търсене на финансиране. Не бива да се поставя допълнителна тежест върху раменете на общностните на знанието и иновациите, защото в противен случай те няма да, няма да могат да постигнат заложената си цел. Нужно е да се работи, разбира се, в тясно сътрудничество и с е, госпожа комисар Куин, с което се надявам. Разчитам и на експертния опит на вас, колеги в е, вашата комисия, за да можем да намерим интелигентния начин за финансиране на Европейски институт, което ще запази гъвкавост независимостта и автономността на института, които са решаващи за успеха му. Сега вече сме на решаващ етап от развитието му в името на бъдещето, както вече казах и на тримата ръководители а, на а, общностите на знанието на инвестициите, казах им, сега вече организационният етап е приключил, но от изключително значение е това, което ще постигнем. Надявам се, че ще имаме и политическа подкрепа, за да гарантираме бъдещето и стратегията на Европейски институт, както и финансирането му. Благодаря ви. Frau Kommissarin, darf mich ganz, ganz herzlich bedanken und darf auch vor der Debatte schon sagen. Благодаря много, госпожо комисар. Преди да започнем дебата, нека споделя, че ние следиме отблизо развитието на ЕИТ и е, дейностите, които се извършват в института. Някои от нас имаха възможност да посетат самия институт в Будепешт. Сега давам думата на колегите. Е, шест души са се записали е, на списъка желаящи да се изказват. Господин Робик, Започ... Имате думата. Бих искал да благодаря на комисара и Благо... Благодаря за извършената работа. Седмата рамкова програма и други програми, които включват елементи, свързани с образованието, познанието ще се възползват от резултатите на а, този институт. Ще се създаде ли е, програма, комуникационна програма, която да помогне за разпространенията началния опит на този институт. Благодаря на госпожа комисаря. Много се радвам, е, че Госпожа Василио се занимава с въпросите, свързани с този институт. Наистина, аз доколкото разбирам, това е институт, посветен на иновациите и технологиите. Видяхме как се развиха нещата по време на последния председател, господин Кафато. И аз наистина смятам, че нещата значително напреднаха. Не само по връзките с образованието, но и с културата. Проблемите, с които се сблъскваме днес в Европа, наистина ни затрудняват в дела, който ние заемаме в сферата на иновациите. И въпреки изявленията си, декларациите, Европа не играе пионерска роля тук. А днес, благодарение на този институт, се извършва нещо, но в САЩ тези институти са 60-тина. Е, е, има голям брой в Китай. И е, в крайна сметка САЩ държат 50% от издаваните патенти. Така че въпросът ми към госпожа Василио е дали стратегията 2020 година която се вписва след Лисабонската стратегия, ще гарантира на Европа истинска конкурентоспособност в тази сфера. Благодаря ви. Благодаря колегата Ван Нистелрой. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Е, наистина приветствам е, този подход на комисията. Във всички случаи вие искате да предадете конкретна форма е, на този подход. И така или иначе ние винаги сме подкрепили в тази комисия този проект и искаме да се включи е, особено силно компонента иновации. И бяха внесени изменения в този смисъл. А, имам следния въпрос. Както каза колегата, е, оказва се значителен натиск. И понякога а, е, има а, Наблюдават се различия, има центрове, в които се постига голям напредък в е, света. А, ние бихме искали да разработим собствената си програма, но като гледам е, ситуацията и с какви инструменти разполага Европейския съюз в рамките на седмата рамкова програма, си казвам, че е, се е, дублират някои от тези елементи. Е, има неща, които можем да направим е, доста по-ефективно, работейки заедно, но има и много дейности, които се дублират. Така че, как виждате вие нещата? Госпожа Меркис? Благодаря ви, госпожо комисар. Много се радвам, че сте тук, когато говорим по тези важни въпроси за Европа. Въпросът ми е свързан с това. Как според вас Европейският институт за иновации и технологии усъвместява предизвикателствата на иновационния съюз. Ние дискутираме в нашия доклад тези основни аспекти казваме като цяло, че те са основно три. И партньорствата а, и Европейски институт за иновации и технологии ще бъдат всъщност водещи за нас. Имате нови значими теми, които са свързани с технологиите, информационните технологии, компютърните технологии. Това наистина е глобално предизвикателство. Как всъщност усъвместявате тези общности на знанието, инвестициите с е, тази тема и с Съюза? Аз ви приветствам за всичко това, между другото. А, от друга страна, как поставяте Европейски институт в многогодишната финансова рамка? Какво означава това? И не на последно място. Иновацията е нещо, което не може да се предвиди действително. Колкото по гъвка сте, толкова по-добре може да се ускори процеса на новаторството. Аз съм съгласна с вас, че трябва да разполагаме с гъвкав инструмент, за да постигнем целите си. Европейският институт за иновации по-настоящем не е показал още подобна гъвкавост. Значи че е много трудно да лансирате тази нова идея, но въпреки всичко, ако разгледаме гравитационния закон, например, винаги е най-трудно да се даде първия тласък, а след това вече ускоряването може би е по-лесно. Така че бихте ли казали, след като вече имаме ускорение, как тази гъвкавост ще бъде гарантирана, за да не се забави отново процеса? Благодаря ви. Романа Йоран Сипли. Hvala lepa, gospa komisarka, za vašo predstavitev. Благодаря, госпожо комисар, за вашето презентация. Аз бех докладчик в сянка на тази тема от НЕП. Наистина бих искала този институт да стане действително действащо звено и да даде резултати в скоро време. Вие казахте, че през, декем, през декември ще представите а, първата обща стратегическа програма или общ стратегически дневен ред. в рамките на стратегия 2020, която включва всички тези общности за знание и новаторство. Къде се вписват тези, този, общности в една цялостна стратегия до 2050 година. Вие също времено казахте, че ще направите предложение за изменение на регламента на ЕИТ. Можете ли да ни кажете какво трябва да се промени и в какъв смисъл? И трето съществуват 16 центъра или 16 масива в рамките на ЕИТ. Можете ли да ни кажете как са разпределените е, на територията на Европейския съюз и каква, каква е какво е тяхната, какъв е техния състав, колко университети, колко малки средни предприятия са включени във всеки един от тези масиви. И също така споменахте и названи 80 названия, които по, по, как, до къде е стигнал този проект и по какъв начин съответните звена ще могат да кандидатстват за получаване на това название. Благодаря. И аз бих искал да добавя един въпрос към вече зададените от е, колегите. Госпожо комисар, мисля, че този институт е един от най-интересните проекти, които на които сме свидетели, които се развиват. Вие споменахте структурата, е, бъдещата работа, но можете ли да ни кажете, да ни представите някои цифри, свързани с финансирането на ЕИТ? Е, това е защото от това зависи много и този въпрос ми се струва, че е много важен. Господин комисар, аз наистина се извинявам, но, но трябва да отида на друго заседание. Бих искала да първо да поздравя комисар Василио за свършената работа и те за постепенния напредък на този институт. Вярно, този институт е в началото на своето развитие, но това е един много важен момент за бъдещото му развитие. Института или сега ще се консолидира, или не. И разполагаме с стратегия, разполагаме с рамкова програма, с, с взаимоотношенията между стратегията за института и рамковата програма, е, бюджет, ние естествено ще направим всичко възможно за консолидиране на ЕИТ и аз Смятам, че че ние направихме добре, че последвахме вашето предложение за създаване на група на приятелите на ЕИТ. Аз председателствам тази група. И трябва да работиме заедно за намиране на решения относно финансирането на ИТ в бъдеще. Господин Гарига спомена, че, че в следващия бюджет, след 2013 година, трябва да се намерят начини за адекватно финансиране на ЕИТ, за, за да може той наистина да бъде едно, един двигател на, инова, на новаторството и развитието на познанието в Европа. Благодаря ви. И така, след като изслушахме няколко предложения тук и бележки, мисля, че госпожа комисаря може да даде отговор на някои от тези въпроси. Благодаря. Позволете да започна с благодарност към госпожа Кавалев, защото тя се съгласи да председателства заседанието на групата приятели на Европейския институт за иновации и технологии. Групата е открита за всеки, който проявява интерес и желая да научи нещо повече за института и иска да му помогне, за да може да се развива. Едно словели преди няколко седмици, но вече планираме втората среща, която ще се проведе към края на май. Тогава се надявам да мога да поканя ръководителите на трите общности на знанието и и иновацията, за да могат да се срещнат със своите приятели и да проведат открита дискусия относно това къде се намират, къде искат да стигнат и какъв е напредъка. Мисля, че това е много важно, имайки предвид тази комуникация между хората, които управляват тези общности. Разбира се, ще ви информирам съвсем скоро относно датата. трябва да направим разграничение между всичките паралелни инициативи, които съществуват, и а, различното естество на Европейския институт за иновации. Както вече казах, за първи път включваме висшето образование в това партньорство. И мисля, че това е много важно, особено за постигането на целите, залегнали в нашата стратегия за 2020 година. Както знаете, образованието е в сърцевината на тази стратегия. Един начин за постигане на тази цел е да се стремим към отличното представяне и участие. Както каза и госпожа Цукала. Не, наистина в Европа закъснява. Европа отбелязва много голямо закъснение в областта на иновацията и развитието. Ако поиск... От една страна искаме от правителствата да а, спестяват да правят економии в някои области, но има три области, в които е, те биват насърчавани да инвестират. Образованието, новаторството и научните изследвания. Що се отнася до образованието, става дума за образованието като цяло, всички равнища на образованието, но тук е, е за ЕИТ става, става дума за висшето образование. Що се отнася до госпожа Меркис и предизвикателствата пред обществото? Мисля, че трите общности им, имат точно за цел да постигнат резултати именно в тези области, тези предизвикателства, които съдат пред обществото. Проблемите, породени от катастрофата в Япония, показаха, че околната среда, изменението в климата и образованието са тези три области. Аз бих искала да насърча държавите членки да включат обучението в областта на комуникационните и новите технологии в, на всички равнища на образование. В бъдеще управителният съвет на ЕИТ ще, ще трябва да предлага бройката на общностите и техните и полето на действие на, всеки, на всяка една общност. А комисията ще трябва да разгледа предложенията, да ги оцени и да реши дали е, тези предложения наистина са свързани и пряко е, спомагат за постигане резултати в а, областта на предизвикателствата, които се дадат пред цялото общество. Междувременно ще трябва да ще проведеме едно широко допитване, което ще започне през май и ще приключи през юни. А, аз с удоволствие ще изслушам вашите мнения за бъдещето на ЕИТ и какви да бъдат насоките на развитие на този институт. Аз не смятам, че, че трябва да развиваме много тези общности или да мултиплицираме тяхната бройка, защото смятам, че трябва да се придържаме е, към прагматичността. Да, трябва да има допълнителни общности, но, те трябва, но не трябва да има прекалено много наброй, за да могат те да се превърнат наистина в звена за челен опит. Какви промени бих предложила? Е, тези промени или тези предложения ще зависят от резултатите на оценката, която се извършва в момента в момента от, оценяваме начина по който са се развили тези общности, какви са постигналите резултати и естествено, ако се, ако се налага, ще извършиме промени, които да улеснат бъдещото функциониране на общностите. Разполагам с три документа относно тези общности, включително кои, какви са, какъв е техния състав, какви са звената, които си сътрудничат и които работят с тях. Но където там, там където са разположени общностите, обикновено има много добро сътрудничество между е, висшите учебни заведения, е, предприятията, фирмите и е, Подобни звена има в цяла Европа. Те са 16 на брой. Както знаете, това Сътрудничество е доброволно, на доброволна основа. Но много университети са, е, се присъединиха към е, проектите за обучение в тези центрове. Но, както винаги, а, началото е трудно, особено когато става дума за нещо съвсем ново, но това е едно партньорство, което се надявам ще даде много добри резултати за бъдеще и първите стъпки така ни вдъхват доверие и а, са обнадеждаващи. Колкото до финансирането, както казах, Европейския съюз финансира 25% от дейността на ЕИТ, но създаваме необходимите условия за привличане на средства, произхождащи от други източници. и съществува звено, което е специално натоварено с а, тази дейност. Що се отнася до бъдещото финансиране, трудно е да ви кажа какво ще бъде това финансиране и откъде ще дойде това финансиране преди да сме решили какви ще бъдат областите, в които ще работи института и каква ще бъде бройката на общностите. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за това, че дойдохте в нашата комисия и ни изложихте толкова а, важна информация. Благодаря за отговорите, които дадохте. И на 25 май отново ще се върнем на тази тема с представители на трите общности. Ще задълбочим дискусията по тази тема, тъй като това е процес и ние ще сето на темата. Наистина можем да приветстваме е, развитие на нещата, но госпожа комисара отново иска да добави нещо. Е, Мисля, че пропуснах нещо по отношение на зададен въпрос, а именно как да си сътрудничим с е, споразуменията за партньорство и госпожа Куин – комис... ресорен комисар в този въпрос. Как ще ги обединим в една система? Много а, добър диалог водя с госпожа Гега Куин по отношение изграждане на стратегии и синергии а, в тази насока. До сега има само една иновационна програма в областта на а, ефективното остаряване ще работим в тази посока в бъдеще, но както вече казахме, това е, е малко по-различен подход. Имаме бизнес е, насока, образователна насока, което в е, другия случай не съществува. Е, здравословно. Е, развитие, здравословно стараене. Това е един друг аспект, който всъщност отличава малко от е, нашите начинения. Във всеки случай ние ще работим съвместно с тях, е, както нашите общности, така и иновационните програми, за да избегнем при покриване, а пък да използваме опита и постиженията си. Благодаря. С това приключваме тази точка. Надявам се, че отново ще ви видим в наше заседание. И така, сега преминаваме към следващата точка от нашия дневен ред. Последната за деня. Ефективна стратегия за суровините в Европа. Разбира се, ще дам думата на господин Бютикофер, който е докладчик по тази тема. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Акмар и на вас. Благодаря за промяната, която направихте в дневния ред, така че е, да мога да организирам съответно е, програмата си, тъй като трябваше да присъствам и на друго заседание, на тристранна среща. Така или иначе няма да отнемам е, прекалено много от времето ви, и ще изслушам с интерес бележките на колегите, но ще подчертая четири елемента. Първо, ще започна с самокритика като помоля комисията правилно да разбере някои от елементите, включени в доклада. Тук не се говори за заместване, за субституция. Това не е вярно. Това трябва да се обсъди, трябва да видим дали е необходима по-голяма амбиция, но във всички случаи ви моля да а, е, не смятате, че сме пропуснали а, е, това понятие. На второ място някои колеги отправиха подобна забележка към мен. Благодаря им за това. А, те е, споделиха някои идеи, доста интересни и аз съм убеден, че благодарение на техния принос ще се постигне, ще имаме един добър доклад. На трето място имам, има и мои идеи, които не са включени в този проект доклад. Проблемът е, че понякога нямаме достатъчно място да включим всичко, което бихме искали да включим, но това е обичайно при подобна практика. Е, първоначално на английски язик беше изготвен е, доклада и аз не съм проследил е, до запетайка превода на немски, но така или иначе намерих едно, един пасаж, който може да доведе до объркване. Става дума за немския превод, според мен неправилен – Така че ви обръщам внимание на този а, а, текст. На, в английския текст се казва. А, ключов елемент за основна стратегия. На немски обаче се говори за насока. Ефективна насока а, политиката по отношение на управление на суровините. Така че става дума за езиков проблем тук, превод, така че трябва да се позоваваме на английския текст. Благодаря. Сега докладчиците в сянка. Господин Панайотов, имате думата. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, първо бих искал да благодаря на господин Бутик Кофер за отлично свързаната работа и за този блестящ доклад. Този доклад е от огромно значение за Европа и като повече от 300 милиарда евро всяка година се харчат в Европа, в различни отрасли на промишленост за закупуване на суровини от Китай и от а, други страни. Ако успеем да, да спестиме наполовина тези средства, cultural education. Е, тези средства биха боли да бъдат пренасочени към образованието, културната политика, здравеопазването. Ако ако, ако успееме е, наистина да спестиме тези средства, можем да кажем на нашите граждани да, е, по този начин ние ще се борим с бъдещите кризи. Аз е, бих искал да да спомена по какъв начин бихме могли да постигнем тези цели. Вие споменавате във вашия доклад, господин е, докладчик, ди, дипломацията на суровините от една страна инфраструктури, инфра, взаимоотношението между инфраструктура и суровини, от друга страна между ноу-хау и а, суровини. Но е, Европа на, на, на, практика е закрила мините си, но разполага с тех, необходимата технология, която би могла да бъде трансферирана в други страни. А, срещу суровини. Също така две забележки. Бих, бих, бихме могли да помислиме за евентуалното откриване или отваряне на ново на някои мини в Европа, защото когато тези мини бяха затворени, те, е, това затваряне бе продиктувано от е, различни причини политически, социални, економически. А, но тогава цената на суровините беше една, сега тя е 10 пъти по-висока. Така че може би да, да помислиме по това в България. Примерно има затворени мини, мини за мед, злато, цинка, които биха могли да бъдат отново отворени. Докладчика също така спомена нещо свързано с краткосро... краткосрочно и дългосрочно планиране. Благодаря още веднъж, господин Доклад. Шимански. Господин Шимански. Bardzo dziękuję za e, przedstawione sprawozdanie. Myślę, że ono jest bardzo dobrym. Благодаря ви. Мисля, че започваме от много интересна точка нашата дискусия. Имаме голяма възможност да намерим възможност за много широко споразумение в нашата комисия. Много от а, текстовете не са точно законодателни по своя характер, а са описателни, което е важно наистина. От страна на комисията също така а, има много важна роля, която трябва да се играе, за да се балансират всички становища. Според мен, нашия доклад трябва да подчертае повече а, взаимно допълващата се и балансирана а, природа на всички инструменти, които използваме в нашата политика. Рециклиране, ефективност, търговска политика, използването на нашите ресурси. Мисля, че не трябва да подхождаме с дискриминация към никой от тези аспекти, защото всеки един има много голяма роля по отношение значимостта на суровините в нашия живот – и използването на нашите собствени ресурси трябва да зависи от е, екологичните изисквания, очакванията. В Натура 2000, например, това е рамката, в която трябва да функционираме винаги, когато става въпрос за природа и околна среда. Но също така равно условие е и рециклирането или новите ефективни норми в този аспект. Рационалните економически е, решения, независимите проучвания на въздействието. Всичко това трябва да има е, също така равна тежест. Промишлеността също трябва да играе своята роля в рециклирането. Е, необходимо е да се обмисли всичко преди да се поставят нови условия. Противното няма да е разумно. Опитите да се използват новите депа, да се разкриват новите депа, също е важен въпрос. Не бива да забравяме и економически аспект на всички тези стратегически решения. Трябва да се подчертае перспективата, както и политически аспект на доклада. Също както говорим за енергийна сигурност, е, трябва да насочим нашите тревоги именно към сигурността на суровините, е, към службата за външна дейност и върховния представител, защото това не е неутрален въпрос от политическа гледна точка. Е, необходимо е нашата дипломация, която вече е създадена, да поема изцяло тежестта за този въпрос, защото а, е, участието им е, балансирано обаче ще може наистина да представи а, в международна светлина а, цялата тази тематика и това е нещо много важно. Много сме близо до сключване на споразумение в тази насока. Благодаря ви. Следващия оратор. Um, <clears throat> Благодаря ви. Марита Ускал е докладчик в Сянка за социалистите и демократите. Тя не може да е тук на заседанието и ме помоли аз да се изкажа от името както на групата, така и от нейно име. Първо, благодарим на докладчика за наистина отличния доклад. Има някои изключителни значими предложения, които правите по отношение подобряване ефективността, свързани с 3% от БВП. Това е нещо много интересно. Също така системата за еколизинг. Това също е много интересно и трябва да се има предвид. Съгласни сме и с, с заключенията направени, че комисията трябва да наистина да а, разглежда въпроса с суровините и а, сток, борсовите стоки по един различен начин. Не е необходимо да се разглеждат в едно съобщение тези въпроси. По отношение на суровините, и пазара на борсовите стоки. Наистина е важно да се разглеждат по-отделно, за да не се разводнява интереса към суровините в доклада. От гледна точка на социалистите и демократите искам да кажа, че е много важно инициативата за суровините да отчита сътрудничеството за развитие и развитите страни. Съгласни сме, че европейската политика по отношение сътрудничеството за развитие е едно средство, което не трябва да се използва трябва ясно да се каже, че суровините, инициативата за инициативите трябва да следва всички принципи на кохерентната система и политика за развитие. Що се отнася добива на суровини от развиващите страни, това трябва да се основава на равнопоставеност и партньорство с взаимен интерес, а да не водят до корупция и лошо управление и неоколониализъм в крайна сметка. Моя гледна точка и от гледна точка на Марита, която е от Швеция, където минната промишленост е голяма и в развитие в момента. Искаме да подчертаем бъдещия потенциал за развитието на вътрешните национални ресурси за добив. Това може да бъде подчертано също така във вашия доклад и ние ще предложим конкретни изменения в този смисъл. Много се радвам, че господин Будиков остава голямо акцент върху ресурс, ресурсната ефективност, рециклиране, заместване. Това е един много важен аспект, с който сме широко съгласни. А освен това, има голям потенциал според нас в Северна Европа което означава, че има пълен ангажимент към ефективното използване на суровините. Много има какво да се постигне в Европейския съюз и Европейският парламент следва да има водеща роля. Всички тези въпроси, разбира се, ще бъдат разгледани съответно с предложенията към доклада които ще направим и ще видите, че ще ви предоставим много предложения за изменения, за да се разшири базата в доклада. Благодаря ви. Герек. Господин Герек. Дякую bardzo, panie przewodniczący. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да поздравя господин Бутикофър В него са включени много важни елементи и струва ми се, че наистина този доклад ще, ще има много голям отзвук, защото Европейския съюз като че ли а, така с лека ръка отминава известни проблеми, особено свързани с индустрията, преработвателната индустрия. Преработвателната индустрия имаше и има така голяма добавена стойност, а като част от друга страна се сур, суровините като че ли се пренебрегват, но всичко свързано с суровините изисква много средства, много прилагане на много изисквания, но Но, за съжаление, много, много големи компании налагат а, своят, а, свой, своята политика и това води до внасене на огромни количества суровини от Китай. Аз искам да спомена три проблема. Първо, в главата посветена на стратегията за суровини а, за производство на енергия. Трябва да кажа следното. Всяка суровина трябва да намери своето изражение в енергийна стойност. като в това се включва, разбира се, и цената на преработката. И още един, една забележка, свързана не само с суровините, изкопаемите суровини, но също така с водата и въздуха. Въздуха е също суровина и то много важна суровина особено за а, производство на а, сярна енергия. трябва да споменеме също и строителната промишленост, защото строителната промишленост в момента променя методологията си на работа и суровините, с които работи. Изоставаме все повече и повече бетона и се връщаме към, дърве, към дървесината, дървения материал. И тук се връщам към идеята за заместване, заместителство на едни суровини с други. И това е свързано също така и с нашия начин на живот, промяната в начина на живот, връщане към една по-природосообразна философия. И, както казах, този, този, до, до този доклад ще заеме много важно място е, сред пакета е, доклади, свързани по принцип с енергия и енергетика, защото струмените са наистина от огромно значение. Сега а, е, имаме още няколко изказващи. Господин Бенстън. Благодаря. Благодаря най-напред на докладчика за много добрия му материал. Важно е да има стратегически подход към темата – по отношение на критичните, изключително важните суровини, Китай произвежда около 97% от редкоземните елементи. И аз наистина много се тревожа от името на европейската промишленост и компаниите в Европа. Когато става дума за редкоземни материали, Виждаме и в доклада се упоменява ролята на дипломацията в Латинска Америка, Азия и Китай са споменати. Има голям потенциал за доби в Гренландия на редкоземни елементи. И е необходимо да се водят дискусии с Гренландия по тези стратегически теми. Страната не е член на, на Европейския съюз, но са наши съседи. И правителството в страната много независимо работи през редица години. Следователно, 2006 година имаше решение за партньорско споразумение на съвета с страната, където се обръща внимание на образованието, ресурсите и други области, но всъщност фокуса беше основно образованието. Гренландия е добър партньор на Европейския съюз и, и има тесни връзки с Дания. Освен това, имаме споразумение в областта на рибарството, а сега в момента в ход е, е друго споразумение, което вероятно ще има много сериозно е, бъдещо въздействие. От 2006 година решението на съвета, сега се прави между другото преглед на това решение и се обръщам към комисията да се обърнем именно към тази стратегическа област, средкоземните материали. Има много начини да се изгради споразумение. Не съм аз този, който ще вземе решение, но зная, че китайците, например, преговарят с Гренландия именно по тази тема. Китай бележи сериозна експанзия в тази насока, обръщат се към други континенти, към други държави. И аз мисля, че Европейския съюз трябва да действа в тази област. Благодаря, господин председателю. Меркис. Госпожа Меркис. Благодаря много, господин председател. Uh, Благодаря. Като докладчих в Комисията по околни среда по суровините, позволете да кажа няколко думи. Първо, поздравявам колегата Бутикофер за задълбочения доклад и за това, че, както и колегата Брент каза, той засяга наистина много области и проблеми, с които ние сме напълно съгласни. Мисля, че е изключително важно да имаме анализ много задълбочен по въпросите на суровините в Европейския съюз, за да видим всички потоци, включително и отпадъците от изключителна важност за съюза. Необходимо е да се направи а, оценка, кои депа ще бъдат отваряни отново, какъв по материала останал там, който може да бъде използван. Отговорността също е изключително голяма. Това също бе а, подчертано по отношение а, оборудването, отпадното оборудване е, от електрическата електронната промишленост. Това са всички разгле... въпроси разгледани до сега. Но повторната употреба е много важен аспект. Говори се за заместване, говори се за рециклиране, но рециклирането включва ли повторната употреба? което според мен е отделно и е също толкова значимо. По този начин може да се увеличи живота на продуктите и жизнения им цикъл. Трябва да се разгледат раз, различни економически модели относно рециклирането. Това е споменато вече, но аз с огромен интерес очаквам бъдещата ни дейност с докладчика именно по тази точка. По-нататък, по отношение за инициативите за лизинг, по всички изключително важни материали, не само химическия лизинг, много важен за, за мен. Възможно ли е също така при оползотворяването на отпадъците, рециклирането, да се търсят е, всякакви възможности, включително и необходимостта от рециклиране. Колега Вилар Квадрас. You, uh, Благодаря, господин председателю. Позволете първо да поздравя господин Бутикофер за много добрия доклад. И сега няколко кратки бележки по трите основни аспекта на доклада. Първо, международния аспект, доставката на суровини. Необходимо е докладчика да отчете спешната необходимост Европейския съюз да координира доставките на суровини, за да може максимално добре да се използват съществуващите структури на СТО или двустранните диалоги си. А също така отговорността за лансиране на устойчиво развитие в партньорските страни. Втората основна насока е устойчива доставка в рамките на Европейския съюз. И тук три аспекта са много важни, които трябва да се подчертаят. Те са взаимно свързани. Първо, субсидиарността трябва да се уважава а именно в ролята на Европейския съюз ще трябва да се отреди на координиране, например е в, по отношение на Европейския годишник на суровините. 19-та точка е отбелязан този въпрос в доклада. На второ място административните процедури, свързани с сериозните пречки с цел може би на лансиране на работата на едно гише, един център. Мисля, че това ще бъде много важно и това се предлага от докладчика създаване на а, европейски геологически проучвания именно в този формат. Необходимо е да се получи разрешаване за експлоатация, за разкриване и а, в този смисъл този подход ще бъде много подходя, подходящ. Това означава, че много административни, а, бюрократични а, елементи ще бъдат облегчени. В този смисъл а, препращам именно вниманието ви към този аспект. През предишния ни дебат редица колеги посочиха факта, че в някои страни с потенциал на суровини има защитени зони, които са много големи. Моята страна, в Испания, например, 30% от територията е по смисъла на Натура 2000 в този списък. Ще бъде интересно да се проучат възможностите, за да се облегчат административните процедури – разбира се, когато се отчитат напълно задълженията ни за околната среда, особено ако се целим към устойчива експлуатация. В този смисъл, представям си, че може да бъде а, полезно а, разглеждането на определен подход. И на трето място, по отношение рециклирането и отпадъците в някои от, моята е, стран... в някои от нашите страни, включително Испания в това отношение, при нас основно се извършва депониране. В Испания това е основният принцип. По економически основания обаче е, мисля, че предложенията направени от докладчика са много интересни. Може би тази цел 3% БВП годишно е прекалено амбициозна, но идеята е да се проучи този въпрос и приветствам предложението за разработване на обща методология за измерване ефективността на ресурсите. Благодаря ви. Рубих. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на докладчика. Е, тук е, има наистина много важни моменти, които са включени, на които ние особено много е, държим. По отношение на финансовите пазари и на пазарите, от които са отделени пазарите на суровини. Всъщност задавам си въпроси, свързани с прозрачността, как може да бъде тя гарантирана тук. И как да бъда гарантирани е доставките, които да не зависят е, от е, финансовите промени. Освен това, в развиващите се държави, там също трябва да се приложи съответния подход и Европейската комисия трябва да играе координираща, координираща роля. По отношение на отпадъците, на енергетиката, трябва да се търсят синергии. Ние желаем да създаваме работни места, да инвестираме в Европа, желаем напредък на нашия континент. Тук опираме и до Натура 2000 и наистина аз поздравявам докладчика за неговия подход. Няма тук опозиция, а прагматични, логични и разумни решения. Така че да се използват различните инструменти. Това, което се предлага за рециклиране на отпадъците, наистина е доста интересно. Трябва да има стандарти Европейските партньорства могат също е, да бъдат е, изведени на преден план, е, както и рамковата програма за изследователска и развойна дейност и стратегията за сътрудничество с Китай, Африка и други райони. Може би би трябвало да работим по-активно и с ЕТО. Когато има двустранни споразумения, трябва да се уведоми СТО и е, трябва да бъде координирана тази дейност. Наистина, е, не винаги най-доброто решение са двустранните споразумения. Е, наистина, това е изключително важен въпрос е, като знаем е, колко редки суровини има. И това оказва пряко въздействие върху заетостта е, и е свързано с конкурентоспособността на промишлеността, така че трябва да а, бъде подчертан този въпрос. Какво можем да направим а, в Европа, така че целите свързани с ефективността да се осъществяват. Наистина нуждаем се от методология за изчисляване, за да измерим постигнатия напредък. И съм убеден, че комисията ще направи всичко възможно, за да постигне това, защото наистина е, трябва да може да бъде измерима ефективността. Що се отнася до конкурентоспособността, не трябва да ипотекираме а, тази конкурентоспособност. не трябва да пропускаме и връзката с покупателната способност, т.е. въпросите свързани с данъчната сфера. Не трябва да забравяме, че пазара е глобален, световен, а не да го свеждаме само до европейските му измерения. Трябва да се увеличи способността за инвестиране на предприятията, така че нека да бъдем предпазливи, когато става дума за данъци. Благодаря. Комисията, господин Козиго, може би накратко, ако обичате. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Исках да, да благодаря на вашата комисия и докладчика за подкрепата от оказана на стратегията, разработена от комисията. Първо, добив на суровини в Европейския съюз и извън Европейския съюз, субституиране за, за, заместването и ефективността на използването. А, важен, важен е призив, призива за партньорство с цел е, иновация. Работиме по това. Няма все още не е взето докончателно решение. Второ, достъп до ресурсите в Европейския съюз. Е, както беше казано, голяма част от е, компетенцията от правомощията са национални, т.е. са решенията се взимат от държавите членки. Ние насърчаваме държавите членки да прилагат добри практики, но разбира се, много зависи от тяхното желание или добра воля да, упростят процедурите и да действат по този начин. И трето, сътрудничеството с Африка. Става дума за разви, развиване на модели, където и двете страни са печеливши взаимоизгодни модели. Необходимо е управление, познаване на е, известни геологически познания. Става дума за партньорство, а не за нов колониализъм и докладчика. Благодаря, господин председател. Казва докладчика. Бих искал да се върна към някои от забележките на колегите. Но на първо място бих искал да им благодаря, включително и за отправените критики. Считам, че Важното е, че наистина разполагаме сега с една основа за работа и ще можем да постигнем резултатите. Дали зависим от Китай, господин Панайотов, сега не знам, не знам дали е точно така, но как независимо от това до до, до 10 до 10 години Китай всъщност ще се превърне в носител на редки сувени пред, пред, пред, предвид а, разрастване на потреблението. Така че трябва да го имаме предвид. И, и ние не, не трябва да бъдеме зависими само от Китай. Ние трябва да търсиме и други източници. Що се отнася до сметищата, 3 до 4% от депонирането в сметищата е скрап, който би могъл да бъде използван отново и вероятно има и много други неща, които биха могли да бъдат използвани от промишлеността. А, колкото до а, доставките и сигурността на доставките, това е възможно само ако разполагаме с една стройна стратегия на търсенето и предлагането. Япония, например, има за цел да намали за следващите 10 години а, потреблението на редкоземните Защо, защото се смята, че достъпа до тези редкоземни ресурси ще бъде все по-труден и по-труден. По въпроса за рециклирането и повторната употреба има много модели и технологии, които биха могли да бъдат приложени. Тук трябва да следим отблизо развитията на нещата. А, колеги говориха за Гренландия, за Ар... Ар... Арктика, за Баренцово море. А, но ако информацията, с която разполагам, е меродавна, а, австралийците в момента развиват много активна дейност в Гренландия. Така, казвам, каз, казвам го, че просто не трябва да гледаме е, матча от е, е, скамейката, а трябва да участваме в него. Госпожа Меркес зададе въпроса за повторната употреба. Считам, че повторната употреба е част от рециклирането на практика, но може би трябва просто да бъде е, упоменато, е, изрично упоменато, защото може би не всички е, тълкуват по един и същи начин нещата. Забраната на е, депонирането и сметищата не знам не знам дали можем да, мис... да, пом... да помислим за едно общоевропейско правило. Може би трябва да се придържаме тук към принципа за субсидиарност. Нека да не дублираме дейностите. Имам много проблеми, които биха могли да намерят много по-ефективно решение на национално равнище и на равнище местни органи на властта. Има ли прекалено много региони по а, смисъла на Натура 2000 в Испания? Ами, това е дебат, който трябва да се е, води, според мене, в Испания. Между... Това е вътрешно испанско политически дебат. По въпроса за ресурсите нямам общи предложения. Не съм, няма и предложения свързани с таксуване, облагане и така нататък, защото смятам, че този дебат те първа трябва да се проведе. облагането не трябва да бъде подценено и трябва да трябва да, да се обсъжда, но няма, разбира се, това не може да се обсъжда на общоевропейско равнище. Не можем да говорим за общоевропейско доблагане. Но аз смятам, че можем е, е в рамките на един по-философски дебат да, да, разглеж, да разглеждаме въпроса с финансиране, облагане и така нататък. Това са моите забележки. Разбира се, има и, и някои спорни проблеми и теми, но струва ми се, че в крайна сметка ще намериме е, така е, разбирателство. С това приключваме нашите обсъждания. Нашите обсъждания. и е, Разполагате със срок до 12 април за изменение. Е, пращайте колкото се може повече изменения, защото и на господин Бетекофър е, скачае. Той иска. Така че е, имаме време до 12 април, толкова много по изменения можем да внесеме. Така, сега следващото ни заседание е през април. Благодаря ви и приятен